Ja, guten Tag. Добър ден, уважаеми дами и господа, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол. Откривам днешното заседание. Днес е понеделник, 17 юни 2013 година. Първата точка от дневния ред е приемането на самия дневен ред. Обръщам ви внимание, че за утре има една промяна – Поради семейни причини колегата Гебранди не може да дойде, така че точка 13 се отлага и на нейно място идва коя точка? Мистер Гебранди, Ja, wir werden also den Punkt von Herrn Gerbrandi am Nachmittag. Значи, е, точка 13 на господин Гербранди се отлага за след обяд. А на негово място идва точка 19, специалния доклад на Сметната палата идва на мястото на точка 13. Значи просто разменяме местата на 13 и 19 точка. Не виждам да има възражения, така че можем да смятаме дневния ред за одобрен. Също така ви припомням, че заседанието се излъчва пряко по интернет, а утре сутринта имаме гласуване. Не си забравяйте електронните карти. Още едно припомняне. Съвместното заседание на Либе и Комт е, утре между 3 и 4 часа ще се проведе тук в тази зала. Става дума за директивата за борба с измамите в ущърп на финансовите интереси на Европейския съюз. И така преминаваме към точка трета от дневния ред, одобрение на протоколите от заседанията от 22-23 април, 27-28 май и 29 май. Имате ли бележки или възражения по тези протоколи? Очевидно не. Можем да смятаме протоколите за одобрение. Преминаваме направо към точка четвърта от нашия дневен ред, докладът Деланге. Нека първо да дадем думата на докладчика. Естер Деланге има думата. Благодаря, господин председател. Става дума за прилагането на законодателството по санитарните условия, особено в новите държави членки. Спомням си, че на времето това беше много важно защото ние тък му бяхме приели ново законодателство в тази сфера някъде около 2004-2006 година и присъединяващите се държави трябваше да спазят същите критерии, трябваше да приложат достиженията на европейското законодателство. Законодателството беше ново, трудно за, за изпълнение в старите държави членки, толкова повече и за новите държави членки, които, за които щеше да бъде по-сложно. И по САПАР беше изчислено, че 780 милиона евро са били посветени на тази цел т.е. прилагането на новите е, законодателства в кланици и е, мерките по втора мярка за подобряване на състоянието на продукцията на селското стопанство и рибните стопанства. Въпросът беше дали са взети необходимите мерки, за да се приведат кланниците в европейски стандарти. Когато започнах да чета доклада, надявах се, че ще получа информация за това колко кланици е имало в началото на този процес и какъв процент са изпълнили е, или са достигнали европейските стандарти и какъв процент от кланниците са на европейско равнище, след като сме изразходвали средствата по САПАРТ. След като прочетох доклада, обаче не намерих отговор на този въпрос. Следователно, много е трудно да се направи сравнение с ситуацията преди да се изразходват средствата и след това, т.е. какъв процент от кланниците са изпълнили критерия критериите. Естествено, сметната палата не бива да бъде а, обвинявана за това, но това е много трудно да се обясни на хора извън Брюксел какво точно контролираме тук. Какво търсеше Сметната палата? надзор от страна на Европейската комисия, насоките, които се предоставяха, изпълнението на законодателството на равнища кланици и съответните процедури за отпускане на финансиране. В общи линии Заключението на Сметната палата е, че по въпроса за процедурите и системите, общо взето системата е добре планирана. След това обаче в доклада се открояват редица слабости в посетените държави членки. Това, което се опитах да направя е да ги обобщя в моя доклад. Сега по въпроса за надзора. В съда се твърди, че надзора и прилагането на върху прилагането на законодателството надзора бил частичен. А в самите държави членки проверките на спазването законодателството са намерили слабости в пет държави. А, членки в ветеринарния контрол 4 от 5 държави. Това са това е дадено в таблиците, където обобщавам констатациите на Сметната палата. И сега, когато помислим какво ще бъде бъдещето на този доклад, ако отговорите, ако видите отговорите на комисията, аз бях изненадана, че в сферата на ветеринарния контрол, където има слабости в 4 от 5 посетени държави, всъщност само една страна е казала, е отговорила, да, имаме намерение да направим нещо по въпроса. И а, тогава моят въпрос е комисията, като пазител на договора, на европейски договор, знае ли какво ще правят другите три от четири държави, което може би ще има сериозни последици. Освен това, можете естествено да прочетете моите констатации. Има една техническа корекция, която трябва да направя, защото аз тук казвам, че ние насърчаваме комисията да подобри на надзора върху официалния контрол. След това споменавам новото законодателство. А, в текста се казва, се цитира старото, а, старото, а, старата нумерация и ви моля да се направи тази техническа поправка на страница 7. И така в общи линии Сметната палата е удовлетворена, че системата в общи линии работи. Има някои трудности, които трябва да бъдат решени, например в сферата на ветеринарния контрол, какво се случва в тези четири държави тогава, когато там, където е било, са били открити слабости, какво ще се направи с тези четири страни. И отново имаме въпрос, който трябва да си зададем, но не само в сферата на този доклад, но в по-общ план е именно децентрализираната система на управление, по което, по която работим. Когато говорим за легитимността на европейското законодателство, все още е трудно да се обясни на гражданите, че никой в комисията всъщност не знае, колко а, кланици са проверени, след това повторно проверени трети път проверени преди да се изразходват средства и какъв процент от кланниците вече са наред. Може би бихме могли да обвиним децентрализираното управление, но все пак нашите избиратели имат право да знаят за какво си харчим парите. Председателят благодаря на докладчик. Тя спомена много въпроси, но преди да дам думата на съответния член на Сметната палата, господин Кадив. Искам да кажа, че миналата седмица ние е, се занимавахме с, с е, измами и с Олаф, а сега се занимаваме с кланици. Благодаря, господин председателю. Уважаеми дами и господа, много се радвам, че мога да ви запозная с доклада за кланиците от 2004 година, за страните, които са се присъединили след 2004 година. Становището на госпожа Деланге е, е много интересно. Ще е, ви запозная с това какви са основните ни заключения и ще почна с предисторията. Има конкретни законодателни актове за хигиената в кланиците и наблюдението по пакета, законодателния пакет за 2006 година. За, той е прият през 2004 година за държавите членки, влизащи след това и влиза в сила 2006 година. Новите държави членки изпитват определени затруднения при прилагането на хигиенния пакет. Затова се е, предвижда финансиране за тези страни при, е, въвежда, при привеждането в съответствие. Целта на нашия одит е да е, проверим доколко средствата са оползотворени по предназначение. Това е не е един типичен подход за нас за Сметната палата. А, Посетихме национални а, компетентни органи в а, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словения. А, какви са ни основните заключения сега? А, по отношение на надзора от страна на комисията и държавите, държавите членки и комисията, надзорът е на адекватно ниво, но може да се подобри. Второ, изпълнението на хигиенните изисквания все още не, са преразгле... не бяха преразгледани от комисията по време на одита, най-вече по отношение на птичето месо. Трето, имаше слаб, слаби места в изпълнението на многогодишния план за контрол. А, това означава, че ако страд, страда от това и е официалния контрол. Четвърто, координацията на а, пробовземането в държавите членки. Там резултатите бяха положителни. По отношение на изпълнението на изискванията от страна на ръководни служители, там като цяло имаме на лице изпълнение, но пак може да се подобри. Има някои е, свързани с хигиената проблеми в е, някои обекти, най-вече недостатъчно чисти съоръжения. В някои кланици има проблеми и в прилагането на системата ХАСЕП. Това най-вече е свързано с контрола на температурата и отчитането на температура. В някои кланици също така е имало слаби места в микробиологичните изследвания, в пробовземането от страна на операторите на кланиците. Става въпрос най-вече за не спазване на сроковете за пробовземане. Също така е имало слаби места в проследимостта на а, а, първоисточника на хранителни суровини. А, има и проблеми с идентификацията на а, кланични трупове на места. По отношение на обучението, две неща могат да се споменат. В повечето държави членки, които посетихме, няма национални насоки с добри практики от страна на националните съсловни или професионални организации организации. Тези, това не е нещо, което се изисква, но се препоръчва. Второ, обучението за по-безопасни храни е, е, е проведено в е, държавите, които посетихме, но разпространението на резултатите не винаги тече гладко от централното ниво надолу. По отношение на оползотворяването на европейски средства, и пак и тук ще кажа няколко неща. Първо, няма оценка на комисията, но е ясно, че е, средствата са допринесли за изпълнение на целта в съответствие с хигиенния пакет. Също и повишаване на економическата ефективност. Също така в е, е, всички държави членки е имало проблеми, свързани с това, че или 5 годишните нива не са постигнати, или заложените норми не са постигнати. Сметната палата излиза с три препоръки към комисията за подобряване на надзора, обучение и оползотворяването на средства от Европейския съюз. Препоръките са подробно написани в нашия доклад. Комисията неодавна започна преглед на законодателството за безопасност на храните. Това дава възможност на комисията и на националните компетентни органи да да вземат предвид препоръките на Сметната палата и да ги включат в нови законодателни актове или в изменения на законодателството. Благодаря ви е, за вниманието. Благодарим на господин Кардив за изнесеното становище на Сметната плата. Сега мога да открия дискусията. Думата имат всички членове на комисията за въпроси, становища. Ян Молдер, заповядайте. Question. Благодаря. Един съвсем кратък въпрос, който е свързан с функционирането на кланиците в вътрешния пазар. Тогава, когато хигиената не е на достатъчно високо ниво, какви са последиците? Видях в доклада, че комисията е оттеглила някои субсидии, но какво става обаче с изделия, които вече са на пазара, които са дошли от такива кланици? Какви са последиците? Има ли други въпроси? Това не е Очевидно не. В такъв случай се обръщам към комисията. Желаете ли да се изкажете по тази точка от дневния ред. Добре дошъл, впрочем, на представителя на главна дирекция, генерална дирекция Санко. Питаше. Thank you, Mr. Chairman. It's uh, I will take the floor on this. Благодаря, господин председател. Аз ще взема отношение по въпроси. Искам да кажа първо, че от страна на комисията Заключенията на аудита са прияти, ние работим по тях, приемаме казаното от, от Сметната палата за мерките и също така Комисията е съгласна с, с заключенията на комисия, на комисия, на Сметната палата във връзка с хигиенните изисквания. Както знаете, според е, европейското законодателство за храните, най-важното е храните, пуснати на пазара, да бъдат безопасни. Това е много важно за изпълнението на системата от официален контрол и е, важното е, е службата по храните и ветеринарното отдело да работи добре. Ще се възползваме от всяка възможност да работим а, в това отношение. Искам да кажа конкретно три неща. Първо, комисията ще продължи да работи с държавите членки, използвайки вече създадените и въведените механизми и процеси, чрез национални програми за контрол, редовните одити на ФВО ще подават данни за резултатите от одитите в държавите членки, ще правят препоръки и ще следят държавите членки да изпълняват дадените препоръки и се, да се предприемат необходимите действия. В допълнение към това комисията ще продължи да предоставя докладите за по-добър контрол върху безопасността на храните. Комисията ще работи с държавите членки за прилагането на програмите за предотвратяването на заболяванията. Е, Изпълнителната агенция по контрола е, а, отговаря за упражняването на контрол. Има стандартни процедури, размяна на информация, и а, предвид а, подобрението на тази програма, резултатите на почти приключилата оценка на работата на държавите членки ще служи като основа за предприемането на други бъдещи действия. Последното нещо в сферата на развиващата се политика. Ще се търси една рамка за оценка на всички мерки в сферата на развитието на, на селските райони с отчетност и с възможност да се постигнат целите. Ще има серия от оценки. Комисията като част от мрежата за развитието на селските райони е въвела а, възможности за оценяване на политиката за развитието на селските райони. За 2013 година ще се упрости системата на мониторинг и на оценка още. Благодаря, председателя, благодаря. Сега давам думата на докладчика не, всъщност господин не, не, не беше даден отговор на господин Мулдър. Аз зададох въпрос и нямам чувството, че получих отговор. Може би можете да отговорите. Да, извинявайте, че пропуснах. Мисля, че правилата по общото законодателство за храните са съвсем ясни. Ако констата... констатациите влияят върху безопасността на храните, естествено трябва да се вземат съответните мерки. В подробния доклад не винаги се намира пряка връзка с безопасността на храните, но ще се вземат мерки само за нещата, които имат ефект върху безопасността на храните. Удовлетворен ли сте, колега? А, ако бъде потвърдено това и от Сметната палата, ще бъде още по-удовлетворен. Заключителни бележки. Иска ли Сметната палата да вземе отношение, господин Кардив? Just, just to be clear. Благодаря, да, само да поясня нещо. Ние не сме инспектори по безопасността на храните, така че аудитът ни не се е занимавал с готовите изделия. Ясно е обаче, че е, нещата са в по-добро състояние, отколкото биха били без европейски средства. Най-вече, най-вече инфраструктурата, материалната база за е, осигуряване на безопасност, обработка на е, кланични трупове, всичко това бе на лице. Положителни са заключенията ни при прилагането има някои пропуски, които сме установили. Е, те са свързани с хигиената, но в Европейската система за осигуряване на хигиена има някои е, защитни е, е, случаи на припокриване за, за застраховане на, на крайните резултати по отношение на крайния продукт. Но знаем, че от е, възниквали в миналото проблеми с безопасността на храните, е, че те могат да проистичат не от е, една единствена грешка някъде по веригата, но поради дребни пропуски на няколко места. Това е важно и трябва да се подчертае. Това, което ние сме установили, са някои пропуски в прилагането. Няма някакви систематични, повтарящи се е, е, проблеми. Комисията се надяваме да приеме препоръките ни и да се предприемат действия 25 проверки е извършила комисията, което е 10 пъти повече, отколкото в други страни. Но при все това има някои пропуски и комисията се надявам да ги коригира. Е, госпожа Деланге, заповядайте. Какво е, какво е моето заключение? Моето заключение е, че ще продължим да работим по този въпрос. Имаме ново предложение за законодателен акт за официалния контрол и в тази връзка ще обсъждаме тая тема. Сега по въпроса, който Ян Молдър повдигна за безопасността на храните. Чета заключенията на Сметната палата по отношение на хигиенните изисквания и тяхното прилагане, тяхното изпълнение. Някои от нещата, които казват, имат значение за безопасността. Резултатите на Сметната палата включват е, и теми като, например, движение на място, преместване на място, на месо, извинете, и на кланични трупове от чиста в мръсна зона. А, и също обратно, което обаче е съвсем, съвсем елементарно и сериозно нарушение на, на изискванията за хигиена. Така че, от, е, може би, заключенията на съда не казват нищо по отношение на самата безопасност на, на храните, но примерите, които се дават, определено пораждат тревога. И все още не съм получил от комисията въпро... отговор на въпроса, който зададе Ян Нодър. Какво става с изделията, с продуктите, които са излезли от кланица, която не изпълнява, не отговаря на изискванията на Европейския съюз а, за хигиена. Би трябвало да се изтеглят от пазара, само че от държавите членки а, а, зависи дали това ще стане. Та, може ли комисията, понеже потвърди, че в областта на ветеринарно-медицинския контрол в четири от петте посетени държави членки са установени нарушения на законодателството. Може ли да ни кажете дали има от тогава подобрение в тези четири държави членки и комисията наясно ли е с това какви стъпки са предприяти от държавите членки? Защото те контролират контролните органи. Това има работата. Трябва поне да са наясно с това какви мерки са възприяти. Така че бих искала поне това чуя от комисията. И един въпрос към Сметната палата, защото заключителната бележка беше, че новото законодателство ни дава възможност да приемем препоръките, да отразим препоръките на Сметната палата в измененията, в новото законодателство. Каква е, какъв е съвета ви? Каква, каква е основната ви препоръка? Кое е нещото, което е най-важно да се промени? в предложението на комисията 2013-265 за официалния контрол. Какво трябва да се измени в предложението на комисията? Благодаря. Благодаря. Колегата Сикерски ще вземе думата. Заповядайте. Съжалявам, че чак сега вземам думата, но все още не получих информация за следното не съм получила информация за следното. Говоря за самия процес на преработка. Какво точно е проверявал, проверявала Сметната палата по отношение на кланичния процес? и на каква база са направени препоръките. Чувам, че някои стандарти не са били спазени. Какво означава това, че времето не е достигнало или че препоръките имат обобщителен характер? Това, което чуваме тук е толкова общо, че може да се отнесе за всеки производствен обект. Знам, разбира се, че е твърде скъпо да се е, транспонират нови разпоредби и да се спазват те. Бил съм в е, аграрната комисия, отговарял съм за тези въпроси на национално ниво, но това, което се говори тук е прекалено общо. Искам да чуя нещо конкретно. Okay. Um, now I would like uh, to give the floor again to the Commission and сега пак ще дам думата на комисията и нека още веднъж да подчертая това, което каза докладчика ни. Ние сме комисия по бюджетен контрол. Така че ни интересува не само доколко са оползотворени средствата според правилата, но също и доколко целта, поставената в Европейската програма цел, е постигната. Така че въпроса, която, който Есте Деланге е, постави е в резултат от европейското финансиране, качеството на храната, която излиза от кланиците, по-високо ли е? И комисията ще наложи ли корективни мерки спрямо държавите членки, прави ли го, е, в които няма подобрение на качеството в резултат от е, освоените средства? Okay, I think I will... Мисля, че ще отговоря по въпроса. Аз съм от генерална дирекция Санко е, и аз отговарях в рамките на моите правомощи. След това колегите ще говорят за че сте финансирани. Искам само да потвърдя, че след като беше направен одита от Сметната палата в пете държави членки, вие чухте, че една държава членка е реагирала, четири не са. Всички тези държави се оценяват от ФВО и бяха направени съответни препоруки за действията, които следва да бъдат предприяти от тези държави членки, за да изпълнят правилно изискванията, хигиените изисквания. Тези доклади е, обаче не е, идентифицираха основни проблеми, свързани с, с безопасността на храните, но всички държави членки, които бяха аудитирани от е, ФВО, са отразени в документа. По втория въпрос, аз бих помолил колегите от Генерална дирекция ЕГРИ да говорят за това до каква степен държавите членки са се съобразили. Благодаря. Генерална дирекция Агри много внимава да се спази е, устойчивостта и жизнеспособността на мерките в продължение на 5 годишен период. Държавите членки всяка година трябва да проверят дали се актуализират и подобряват стандартите в кланиците и всичко това се проверява след това от нашите аудитори. Когато има някакви индикации, тогава въпросът се проследява допълнително от нашите аудитори. Добре. Благодаря за тези отговори. В случай, че няма повече въпроси по тази точка от дневния ред, можем да я приключим за сега и да преминем към следващата точка. Това е специалния доклад за насочването на помощта за модернизация на земеделските стопанства. По тази точка. По тази точка сред нас е Раса Бът Бергите. Давам ви думата направо като представител на Европейската сметна палата. Добре дошли при нас. А, момент. Ja, yeah. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Добър ден, дами и господа. Доклада за аудита на мерките за развитието на селските райони по мерка, 121 е доклад по мярка, която се използва всички държави членки. Това е, един от най, е, е, това е една от най-големите мерки от гледна точка на разходите за 2007-2013 година. Бюджетните разходи са 11,1 милиарда евро или 11% от общите разходи за развитие на селските региони във връзка с прегледа на състоянието на общата селско-стопанска политика. Мярка 121 е насочена към специфичните мерки на държавите членки и към приоритетите на Европейския съюз, като нови технологии, иновации, качество и диверсификация. Доброто целеполагане изисква целите да се задават по такъв начин, че да отразяват от потребностите на държавите членки и приоритетите на Европейския съюз. Избират се критерии на селекция за определене на най-подходящите проекти и се намаляват рисковете. Палатата установи, че мярката постига номиналните си цели и това е почти неизбежно, защото всяка инвестиция или закупуване на нови е, нова техника води до известна степен е, на модернизация. Нашето заключение е, че мярка 121 има потенциал да предостави по-голяма възвръщаемост на средствата, ако наличните средства са по-добре насочени според потребностите и приоритетите. Степента, степента на изпълнението на целите беше различна в различните 10 държави членки, само две държави членки имаха силни е, системи на целеполагане, пет имаха ограничени системи, а другите три имаха слаби системи и това доведе до не толкова ефективно и ефикасно използване на публичните средства. А, също така имаше програми за развитие на селските региони, които а, показваха, че няма целенасоченост в работата, необходимо е да се използват критерии за подбор. Сметната палата смята, че това е важно да се даде възможност на комисията да определи дали ще се постигне, ще се постигнат набелязаните цели. Също така трябва да се гарантира ефективността на допълнителните средства. Също така, палатата разгледа системата на мониторинг и как рисковете на финансова жизнеспособност е, се решават. И също така беше установено, че общата рамка за мониторинг и оценка не генерираше достатъчно надежни данни и, а, и също така процедурите за установяване на устойчивост на инвестиционните проекти не бяха напълно ефективни във всички държави членки. Какво може да се направи, за да се подобри ефективността на мярка 121? Първо, комисията следва да предложи законодателство с ясни изисквания, държавите членки да държат, да дадат подробности, да представят подробности за това как се определят целите в програмите за развитие на селските региони. Трябва да се определят много ясно критериите за селекция. На второ място когато е, намерението е, е да се определят конкретни мерки и специфични приоритети, комисията следва да предложи законодателство, за да може това изискване да има конкретни измерения. Трето, комисията следва да гарантира съответната информация да бъде получена, за да облегчи управлението и мониторинга. На четвърто място държавите членки трябва да въведат ефективни процедури, които са пропорционални на рисковете, за да може безвъзмезната помощ да не, да не се дава обществена помощ там, където има а, съмнение за жизнеспособността или устойчивостта. И на пето място комисията трябва да насърчава държавите членки да следва добрата практика. Също така Сметната палата приветства факта, че Европейската комисия е включила някои от тези препоръки в предложението си за следващия програмен период. И накрая Отбелязвам, че докладчика призовава Сметната палата да предостави критерии за съотношението разходи полза, полза което е, обаче ме кара да кажа, че това не е задача на Сметната палата, това е ролята на управлението. Трябва да кажа, обаче, че съда определено ще се ангажира с изследването в бъдещите си аудити на критериите за подбор, които се прилагат в държавите членки и по този начин ще открои добрите и лошите практики. Искам да благодаря на комисията за доброто сътрудничество по времето на аудита и на госпожа Аяла Сендер за нейния доклад. Благодарим за вниманието. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Председателя, благодаря. И сега давам думата на докладчика и на Сайола Сендър. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря много на представителката на Сметната палата за този чудесен доклад. Благодаря и за доброто сътрудничество и за това, че през цялото време обменяхме информация. Докладът е много важен. Вече беше казано, че става въпрос за деликатни мерки, насочени към развитието на селските райони. Тоест става въпрос за един от необходимите стълбове на нашето европейско селско стопанство и е част от е, най-важните ни политики, наред с екологичната политика, политиката в областта на храните и така нататък. Много правилно беше изтъкната мярка 121 модернизация на селскостопанските предприятия. Смятам, че препоръките, които се правят, трябва да бъдат приети, защото когато говорим за развитие на селските региони, това е политика, която те първа следва да се усъвършенства в е, рамките на общата селско-стопанска политика. Е, особено е важно да се усъвършенства системата на преките помощи. Това е механизъм, който подлежи на по-нататъчно развитие беше посочено, че системата на контрол и надзор трябва да се усъвършенства по, и то по отношение на всички мерки, но най-вече по мярка 121. Защо? защото механизмът представлява начин да се модернизират е, селско-стопанските предприятия, което е огромна промяна за тях. В една от препоръките се казва, че системата за контрол трябва да се усъвършенства е, и най-вече, че е необходимо данните да бъдат представени по единен начин и да бъдат е, достатъчно надежни като се използват и единни критерии, за да има съпоставимост. Освен това се посочва в доклада, че от постъпването на проекта до самата, самото му осъществяване не бива да преминава прекалено дълго време, да изминава прекалено дълго време. Така че проектът да не се обесценява, така да се каже, междувременно. Съгласна съм, между впрочем, че разнообразието е толкова голямо, че липсва каквато и да било хомогенност при определянето на приоритетите на Европейския съюз. Много е трудно, следователно, да се направи единна оценка. А, особено като вземем някои конкретни примери. Например, от Румъния не всички данни постъпиха своевременно, което доведе до неприятен резултат. А в края на оценката се оказа, че критериите са твърде рестриктивни и прекалено високо поставят летвата там, тъй че всъщност резултатът за тази страна се оказа много по-положителен от Каталония, примерно Испания и така нататък. Казвам всичко това, за да подчертая колко е важно да бъдат съпоставими критериите, така че оценката на изпълнението на дадена мярка да може да се направи а, в един и същи момент и да няма изкривявания препоръките по отношение на модернизацията на производствените системи в селско-стопанските предприятия са много основателни, за да може механизмите на контрол и надзор ефективно да служат за оценка на степента на модернизация на селско-стопанските региони. Eh, И в края, нека да кажа, че съм съгласна с представителката на Сметната палата е, не, е, не е обичайно от сметната палата да говори за съчетаване на енергиите. На енергиите. Е, имаше нещо противоречиво в изказването на представителката на платата. От една страна каза, тя каза, че е нормално да се модернизира, да се инвестира в нова техника и прочие, че това е нормален процес. От друга страна обаче беше казано, че няма иновации. Аз смятам, че тук има противоречие и ще помоля представителката на Сметната палата да уточни, кои точно критерии са били прилагани, за да се стигне до тези изводи. Защото имаше достатъчно случаи, в които беше установено, че са правени инвестиции за изключително модерни, ефективни системи, като в Люксембург и Полша, например. като в тези страни критериите, които са използвани при оценката, обаче са много ограничителни. Ето защо виждам противоречие между принципните заявления, които бяха направени и това, което се казва сега в доклада. Моля за уточнение, за да знаем при какви критерии се, възоснова на какви критерии се оценява прилагането на новото законодателство. Защото това е много важно. Пак казвам, има инвестиции в за нови системи на производство. Разбира се, че тук играят роля и аспектите на информационните технологии. Имам още един въпрос, който е свързан с току-що казаното. Сега, районите са различни. Баден-Вюртенберг в Германия, Рурската област, Каталуния в Испания, Полша, Люксембург. Това са различни територии или пък Румъния. Е, Ето защо се питам как така са прилагани единни критерии трябва да се отчитат особеностите на регионите. Ето, Каталуния се модернизира в селско... селско предприятия в Каталуния се модернизират, примерно, по различен начин, отколкото в, да речем, Галиция. Нека представителката на Сметната палата да даде някои уточняващи отговори, за да можем в бъдеще по-добре да знаем върху какво да се съсредоточаваме. Това е. Разбира се, че съм на разположение да отговарям на въпросите ви. Благодаря. Има ли изказвания от комисията? Госпожа Деланге. Да, във връзка с това, което каза докладчика, за това какви са критериите за подбор и защо комисията е одобрила всичките 10 програми за развитие на селските райони, като е било ясно, че две от тях са били целенасочени, а две са били, не са били целенасочени и, изобщо. И останалите са някъде по средата. Защо комисията не, не е направила разлика между тия три категории? Освен това, в прегледа на ОСП и политиката за развитие на Зелските райони, самата комисия предложи да се добавят цели към ОСП, общата селскостопанска политика, в областта, например, на възобновяеми източници на енергия, климатични изменения и биологично разнообразие. Доколко, доколко знаете комисията, че а, след средствата за, за развитие на селските райони а, отговарят и на другите, новите критерии. Това може да са добри положителни мерки за модернизацията на а, стопанствата, но може да имат отрицателно въздействие върху развитието на селските райони и, или на климатичните цели. Та, комисията проверява ли доколко ситуацията е полезна за всички страни от една страна да се модернизира стопанството, но от друга страна да се изпълнят и допълнителните критерии. Биологично разнообразие, възобновяеми източници и така нататък. Та може ли комисията да ни даде някакви е, примери? Каква част от средствата са довели до положителен развой е, е, в различните аспекти или продължава да се изпълнява една единствена, е, една единствена цел модернизацията? Благодаря. Благодаря. Следващи врат, господин Сикерски. Що се отнася до конкурентоспособността на отделните стопанства, то тя се определя до голяма степен от, степ... от начина на модернизация на предприятията. като трябва да се отчитат и ефектите върху околната среда. Но най-общо можем да кажем, че всеки процес на модернизация на селското панско предприятие най-малкото не бива да вреди на околната среда. Това е просто минимално изискване средствата за модернизация трябва да отиват е, у селските стопани по-пряко, беше казано тук. Но аз имам проблем да разбера как се оценява целесообразността на проектите. Е, те се одобряват от е, Генерална дирекция Агри. Питам се, и аз като сметната палата, как може да се подходи към подобряване на целесообразността на разходите и как се оценява тази целесообразност, кои разпоредби въжат тук, тези, които се приемат на национално ниво ли, които се одобряват, впрочем, от Генерална дирекция Агри. Не разбирайте това като обвинение, просто искам да посоча, че има проблем. И още нещо. Доколко онова, което изтъкна Нашик, е свързано с увеличаване на конкурентоспособността по отношение на площите защо, и териториите, защото за различните площи и за, да не говорим за географските региони се изискват различни средства за е, модернизация. Да кажем, че за дадено стопанство трябва да се закупи трактор и според критериите тракторът не е средство за модернизация. Да, но това е средство, без което не може на, да се, да се извършва селско-стопанска дейност. Когато дадено селско-стопанско предприятие тръгва от сравнително ниско ниво, примерно нямало е тези основни модерни средства, като тракторите, трябва да започне именно от трактора. Ето защо апелирам за в бъдеще да се отчитат специфичните особености не само на региона, а и на отделното предприятие и площите, които то обработва, защото едно е положението в големите ферми в Холандия и съвсем друго в Польша, Румъния, България. Смятам, че трябва да има различни критерии, съобразни с особеностите на региона. Освен това, трябва да се тръгне от основната базовата модернизация и след това да се гледа по-напред. Обръщам се и към комисията, и към сметната палата да вземе предвид това, което казваме тук, защото има опасност, както се подразбира от това, което казвате, че възнамерявате да не финансирате такива, такова основно оборудване. Ние не можем да финансираме високи технологии за предприятия, което не разполага с основно оборудване. Затова отново подчертавам, моля ви, вземайте предвид спецификите на региона и на обработваемата площ, защото иначе може да се стигне до погрешни изводи. Благодаря. Благодаря. Има ли други желаещи? Мисля, че не. В такъв случай нека да дам думата на комисията за отговор. Представителите на комисията имат думата. Кой от двамата ще я вземе? Many thanks for giving me the floor. Е, благодаря. Искам също преди всичко да благодаря на Сметната палата и на вашия докладчик за свършената работа. Благодаря на Сметната палата за препоръките, е, благодаря и на докладчика за заключенията. Ние сме съгласни с двата доклада. Е, тогава, когато се занимаваме с бъдещите планове, повишаване на економическата ефективност е, на разходването на обществените средствата и инвестициите за, за модернизация на селското стопанство. Така че ни обединява една, единствена, същата цел – преди обаче да почнем да очертаваме новата рамка, трябва да видим това, което сега вършим, доколко дава принос. Искам да подчертая, че и сега се полагат усилия в сегашния период. И ако погледнем препоръка 1, А и Б, трябва да кажа, че има различни начини за, за насочване на помощта един от критериите за, за подбора, критериите за, за, за е, допустимост е интензитета на, на производство. В днешно време програмата се основава на стратегията. В бъдеще обаче стратегическия подход ще се укрепи допълнително чрез слот анализ, чрез стратегически цели и анализ на нуждите на, на съответния регион или страна. Нещата ще зависят от това дали става въпрос за регионален подход или по-глобален. На базата на стратегическия подход държавите членки ще определят нуждите си и ще предлагат първо, необходимите, необходимите инвестиции. Това естествено ще зависи от нивото на развитие на, на, на региона, в което е държавата членка. И нещо, което е ново за една страна, може да бъде познато на, на други. Така че е, е важно а, инструментите да се обвържат с конкретни цели. Искам също да кажа, че по отношение на критериите за подбор, новото предложение определено ще засили нуждата от е, по, по-целенасочени критерии за подбор. Искам а, просто да напомня, че а, е, ние споделям отговорността от управлението, така че държавите членки ще трябва да дават предварителни цели, така че да, да са максимално конкретни и постижими намеренията и плановете за конкретна страна. В бъдеще, както знаете, целим да постигнем много повече чрез целите. Ще очертаем 6 приоритетни области и за всеки от тези приоритети ще има по три основни направления, три основни идеи. Това означава, че стратегията ще е много по-целенасочена в бъдеще. От друга страна, в 18 ти член от новото предложение се предвижда начин за целеполагане, като, като се отразят нуждите на държавата членка. Държавите членки трябва да определят целите си, които ще се основават на, на, на показатели по приоритети. Тъй, че още, още веднъж говоря за препоръка втора, където и е, Сметната палата и докладчика казват, че трябва да се задълбочат усилията по, по събирането на данни от наблюдението. Това определено е така. Но и сега, сега съществуващата обща рамка за наблюдение и оценка е, е един от най-развитите инструменти в областта на структурните фондове и инвестиционните фондове. Всъщност, с регламент 6098 въвеждаме една система, която макар и да не е идеална, макар и е, да търпи е, подобрение, е, която обаче при все това ни дава възможност да излизаме със средносрочен доклад, Да, е, процесът трябва да се опрости, но това поне ни дава и в средносрочен план информация. Към 2015 година ще се е, постигнат целите за сегашния период, а пък през, към 2017 година ще представим е, доклада от последващата окончателност оценка. тогава вече ще може да се провери доколко първоначално заложените цели, които обсъждате, са изпълнени. При всички положения обаче новата рамка, която сега се създава, ще бъде по-добра. Полагаме сериозни усилия да приобщим всички заинтересовани страни, публични, частни, така щото да имаме по-висока ефективност в крайна сметка и по-добро наблюдение през следващия програмен период. Сега, две думи по отношение на економическата жизнеспособност и четвърта препоръка на, на Сметната палата, че е, това е на достатъчно ниво економическата жизнеспособност. Да, в бъдеще сме предвидили мерки, които са, се основават много по-тясно и конкретно на бизнес плановете, отколкото в миналите. Но, още веднъж имаме, имаме е, две измерения, две гледни точки. От една страна упростяване, намаляване на административното бреме и от друга страна нуждата да отговорим, отговорим на два на двата въпроса чрез прецизни инструменти. Тоест трябва ни хем упростяване, хем повече прецизност. И, и, и тези цели трябва, някакси трябва да се балансират при, при даването, при е, предаването на информация по-нататък. по отношение на рисковете, които очертахте, а, рисковете свързани с а, трупното тегло. Предвидени са мерки за намаляване на този риск и не на последно място а, комисията е излязла с препоръки за, за законодателното сближаване или съгласуване. и а, е, е, предвиждаме да наложим положение, при което а, е, че единствено, единствено а, у, такива а, разходи, кои, за които има отчетен напредък, а, ще бъдат а, възстановяване. Тоест предвиждаме да имаме предварително, предварително одобрение от страна на комисията, което би трябвало а, да допринесе за намаляване на а, рисковете с трупното тегло. И така, това са бележките ми. С удоволствие ще продължа да работя заедно с Сметната палата, така че в крайна сметка да повишим ефективността на нашите политики. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. За председателя има ли някакви други коментари? Ако няма, ще дам думата отново на Сметната палата, ако иска да, да, да добави нещо. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички за важните и много интересни въпроси. Искам да започна с въпросите, които получих от докладчика. Първо, в определенето на целите и критериите за подбор. Европейското законодателство залага конкретни цели за тази мярка, които са доста общи. Държавите членки трябва да направят така, че инвестициите да бъдат насочени към ясни цели, качество, иновации, нови технологии, диверсификация и така нататък, след което държавите членки могат да дефинират в програмата за развитие на селските райони ясни, конкретни цели, които отразяват потребностите на държавата и след това да наложат рестриктивни критерии за допустимост, диференцирани възможности да се използват конкретни критерии за селекция, да се определят проектите, които най-много допринасят за постигането на целите и също така да се предложат и да се приложат, извинете, мерки за постигане на устойчиви цели. Казах вече, за това какви критерии на селекция трябва да бъдат използвани. Ние казахме в параграф 26, 27, 28 и един пример в каре 2. Показваме, че всички тези добри критерии за подбор бяха установени в някои държави членки, които са рестриктивни. Тъхме в Унгария. А, има много конкретни сектори, видове проекти, като например модернизирането на а, проекти за, в а, овощарството, а, напоителното земеделие. Има разлика тогава, когато Сметната палата изпълнява а, критериите за одит – Нашите критерии са за това да проверим дали държавите членки разполагат с, с критерии за подбор. И наистина трябва да разберем разликата между нашите одитни критерии и различните селекционни критерии в държавите членки, които наистина може да подпомогнат към, да се насочи по-добра помощ към регионално специфични потребности. Освен това, не виждам, както каза госпожа Айола Сендер, че а, тя каза, че вижда някакво противоречие в нашия одитен доклад. Мога да кажа, че практически е почти неизбежно дадено стопанство да не се подобри тогава, когато се изразходват средства за нова техника. Но средствата на Европейския съюз ще да постигнат повече цели, ако средствата се използваха по-целенасочено и ние казваме това съвсем ясно в доклада ни. Естествено, всичко зависи от това какво искаме да видим. Сега, говорейки за подбора на държавите членки по време на одита, Включени бяха 10 държави е, членки, 7 бяха посетени на място, Сметната палата не може да разгледа всички държави. и спора на държави членки зависеше от нивото на изразходване на средства в държавите членки или в конкретния регион, защото знаете, че понякога а, да кажем, някои държави имат една програма за развитието, за регионално развитие, както Польша, други имат е, няколко. На последно място, но не и по значение, са критериите за селекция, именно сравняване между нови и стари държави членки, за да може Сметната палата да изготви съответни уместни а, заключения. Мисля, че това беше, което исках да ви кажа. Благодаря. Докладчика желая ли още веднъж да вземе думата? Да, благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които работиха с мен, на всички, които направиха коментари. И искам отново да се върна на това, което казах в началото. Сега предстои нов програмен а, период и а, Чухме от комисията как смята да се възползва от доклада на Сметната палата, как ще се подобри диалога Самата комисия вижда, че има поле за усъвършенстване. Още повече, че става дума за мерки, които са от основно значение, не само по отношение на, селска, на инфраструктурата в селските райони, а и защото става дума за повишаването на качеството на живот там. Ето защо е необходимо мерките да се обвържат а, с устойчиво земоустройство в тези райони. За мен е много важно докладите на Сметната палата да дават резултат в такъв смисъл, че нещата да тръгнат към по-добро. Не само в рамките на онова, което предвижда комисията като подобрение. Важно е всички ние да помислим заедно как да подобряваме цялата тази концепция в името на по-добрия живот в селските региони. Госпожа Бодбергита каза, че точки 26 до 28 са много важни, защото се дават примери за добри практики от държави членки. Ето, например, в точка 26 се е показано как критериите са приложени по един начин, а за, по точка 27 и 28 по друг начин. А, таб... И от сравнението на таблиците, за които стана дума по точка 27, се вижда, че е, в някои страни има някои недостатъци за отстраняване от друга страна има пък региони, в които общите критерии се прилагат по-общо. Но навсякъде се постигат приемливи резултати. Смятам, че по-общите критерии водят до по-добри резултати от прекалено специфичните критерии. Посочени са примери в това отношение – и това смятаме важно за Сметната палата, за да има съпоставимост, защото не бива да гледаме само Германия или Баден-Бюртенберг, а да има съпоставимост и с Польша, и с други страни. Знаете, че отговарям и за други доклади, и за това ми се налага да жонглирам между тях. Но така или иначе, благодаря на всички за коментарите. Не знам дали ще има предложения за изменение. Това зависи от процедурата, но благодаря на всички. Yeah. Thank you very much. Много благодаря. Сега можем да закрием точка 2. Точка 5, извинете. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Специален доклад за управление на конфликта на интереси в избрани агенции. Отново Инес Аяла Сендер е докладчик и тя има думата. Заповядай, Инес. Yeah. Мисля, че вече изслушахме господин Мултер. Имате думата. Благодаря, господин председател. вече сме говорили по тази тема, не във връзка с освобождаване от отговорност, а и във връзка с един по-общ анализ на един принципен критерий, а именно конфликт на интереси, не само в рамките на конкретни агенции, нещо, което беше в центъра на съответния доклад на Сметната палата. Защото за нас е важно да получим една по-обща картина и да видим дали бюджетът се изпълнява максимално прозрачно и устойчиво. Той става въпрос не просто за агенциите на Европейския съюз, каквото изслушване сме имали. Тогава, впрочем, направихме някои препоръки, а сега в доклада ми се съдържат нови препоръки, които биха могли да бъдат от помощ. Искам да кажа на колегите от комисията, че е един от важните моменти по време на изслушването беше упражняването на контрол върху процедурите. Господин Гебранди тогава имаше доклад за освобождаване от отговорност на агенциите. Това, което искам да подчертая преди всичко е колко е важно да продължим да работим по същия начин, като обаче е, оставим агенциите да действат е, автономно. Те са децентрализирани органи и имат различни характеристики и потребности. Има разлика дали става дума за Европейската агенция за авиационна безопасност или за агенцията за лекарствата или за професионалното обучение и квалификация. Това са съвсем различни области от политиката на Европейския съюз. Подчертавам, независимостта и автономността на агенциите трябва да бъде гарантирана. Ние приемаме препоръките от специалния доклад на Сметната палата, но това са публични агенции. Много е трудно да ги сравняваме с частни предприятия или с публично-частни партньорства надзорните съвети просто са структурирани по съвсем различен начин, тъй че такива сравнения до никъде няма да ни доведат. Е, всяка агенция има своите специфични норми на работа. Така че бихме се радвали, ако... Тоест, радваме се, че комисията се задейства след дебата от миналата година за агенциите и сега излезе с пътна карта и то в връзка с уреждането, управлението на конфликтите на интереси. защото да, агенциите са различни, но подходът към е, управлението на конфликта на интереси в тях може да е единен. Много благодарим на комисията, че работи в тази насока. Разбира се, че не бива да се прегалява и не бива да се създава джунгла от разпоредби, защото е общо известно, че колкото е по-опростена нормата, толкова по-ясно може да се прилага тя. не е необходимо във всяка норма да се обхващат е, всички подробности. Много по-важно е да има обща разпоредба, обща норма, която да може да се прилага към разнородни нарушения така че да се обхване целият този разнообразен пейзаж от агенции, но нормите, с които се оценяват те да бъдат ясни, прости и единни. А, интересен въпрос е също така какво става с служители на агенции, които се оттеглят, членове на надзорни съвети, а, на управителни съвети, експерти и прочие и прочие. Тук е от основно значение инициативата на омбудсмана. А, не искаме да се стига до така наречената система на въртящата се врата, когато не може да се разбере къде започва интереса на конфликти и къде свършва лоялността. Освен това е важно да не приемаме за интерес, конфликт на интереси автоматично всяка връзка между лицето А и лицето Б, примерно. Нещата трябва да са ясни, но не бива да изпадаме в крайности не бива да боравим с а, такива аргументи, които да задушат дейността на агенцията. Според нас, след излизането до доклада на Сметната палата и проведения дебат за освобождаването отговорност на агенциите, има напредък Самите агенции видяха, че те сами трябва да се занимаят с тази тема, т.е. да отстранят този риск в самите агенции. Това беше казано и от господин Гебранди. Така че в този смисъл ролята на Сметната палата е много положителна, защото се упражнява контрол върху ръководството на сметните палати, на, извинете, на агенциите там където има така повишен риск. Ние смятаме, че би трябвало системно да се докладва за конфликтите на интереси в е, рамките на агенциите. А, разбира се, че може да се прецени кои от агенциите са изложени на повишен риск. Веднъж като установим това, по-лесно могат да се вземат подходящи мерки. В момента се преработва регистъра на лобитата това е един процес, който не бива да спира, разбира се, и трябва да продължава последователно. Но този регистр също може да се използва за предприемането на специфични мерки. Например, колкото по-прозрачно се оповестяват списъците на експертите към различните управителни тела толкова по-ясно ще бъде има ли конфликт на интереси или не. Въпросът е, че списъците на тези експерти трябва винаги да бъдат актуализирани. Протоколите от заседанията на управителните съвети също трябва да се оповестяват. Това е от основно значение за прозрачността. Голяма част от конфликтите на интереси се дължат на общата слабост на публичната администрация в Европа. Тоест всички мерки, които служат за подобряване на статут, статуса на персонала, са добри. Знаете колко много поръчки, проекти са възлагани на външни изпълнители, нещо, което доведе до отрицателни последствия. Колкото повече се разпокъсва работата и се извежда извън рамките на агенцията, толкова по-голям става рискът от е, конфликти на интересите че не бива да се изпада в крайности и по отношение на възлагането на поръчки на външни изпълнители. За целта, разбира се, Европейският административен апарат трябва да разполага с достатъчно средства. Не искаме да бъдем популисти сега и да заявяваме че всеки чиновник е един чиновник в повече и че чиновниците са трябва да бъдат изчезваш, вид. Не. Не бива да изпадаме в такива крайности. Естествено, че е, не можем да обобщаваме нещата. Някои държавни служители просто нямат априори конфликт на интереси, защото не идват от е, бизнеса, но при други наистина рискът е повишен. Освен това в доклада призоваваме агенциите и институциите да сигнализират за проблемите, които срещат и то колкото може по-своевременно, за да могат да се направят съответните препоръки. Това имах да кажа, сега съм готов да отговарям на въпроси. Председателят има няколко заявки за вземане на думата. А, освен това, искам да ви кажа, че господин Мулдер, авторът на следващия доклад в 17 часа, трябва да отиде на друго заседание. За това ще ви помоля да обсъждаме точка 6 по а, стегнато. Благодаря, господин председател. а Накратко ще се изкажа. Искам първо да благодаря на докладчика за документа. Много внимание сме отделили на тая тема миналата година, когато се занимавахме с освобождаването от отговорност. Това показва, че въпросът е от значение за всички. Предлагам да включим някои чисто практически моменти в работния документ, докладчика говори за пътната карта на комисията. Съгласен съм с вас, но защо не, поис... не попитаме, не поискаме от комисията изрично да, да обвърже годишния си доклад с съпоставителната таблица. По такъв начин, ако се включи всъщност такава таблица, ще е съвсем ясно какво е свършено, какво не е свършено, къде са били затрудненията. Второ, Бих искал това постоянно да е в дневния ред във връзка с освобождаването от отговорността. Мисля, че можем да поискаме от е, агенциите да видим доколко се подготвят е, за тая дейност. И, и то всичките агенции, не тези, на които се съсредоточаваме сега. Не тези само, които са споменати в доклада на Светната палата. Така че нека да каним, да почнем да каним представители на агенции, да им изпратим, да им изпратим документ за това как трябва да подхождат към борбата с конфликта на интереси. И самите ние трябва да сме по-инициативни. Може би всяка година можем да избираме на случайен принцип три агенции и, и по, по прецизно да следим какво е станало през изминалите години и какво не е постигнато. Благодаря. Инги Греслер има думата. Благодаря. Благодаря на Сметната палата за изключително интересния доклад, който е много важен, а и ние дълго го чакахме. Инес, може би изводите трябва да се формулират малко по-остро. Те сега в момента те са малко размити и се губи това, от което имаме нужда. А от какво имаме нужда? Единни правила за управление на конфликта на интереси, защото няма как да не ползваме външни специалисти, агенциите се нуждаят от тях. Трябва обаче да имаме критерии, по които да гарантираме, че тези хора действително ще работят за Европейския съюз, а не за тази или онази фирма. Например, ако говорим за генни технологии, не можем да си, ние като привърженици на тези технологии, не можем да си позволим по някакъв начин да има сблъсък с противниците на тези технологии, примерно ако влязат в съответната агенция да работят. Това, което трябва да обсъдим тук между нас, всъщност по принцип е какво означава конфликт на интереси на служител на агенция. Какъв може да бъде такъв този конфликт. Това трябва да го обсъдим и с комисията. И как можем да решаваме такива конфликти. В момента се реформира статута на персонала на Европейския съюз, тъй че времето ни притиска да уредим и този въпрос защото става въпрос не да изолираме всяко влияние на бизнеса, на промишлеността или на НПО, става въпрос за прозрачност. Тъй, че смятам доклада на Инес за чудесен, въпреки че много неща в него ме обезпокоиха, защото ето, например, вътре вътре е записано, че внасените автобиографии не се проучват, а просто се складират в затворени пликове в някакви мазета. Това ме накара да ми се изправи косата. Подобни проблеми имаме и в други области, така че агенциите могат да бъдат да изиграят пионерна роля. Благодаря. Благодаря, господин председател. Мисля, че това е един много важен доклад, който е много навременен в, в периода пред изборите. Сме в един тежък период на конфликтни интереси. Аз мисля, че Европейския съюз трябва да даде пример. Искам да направя няколко наблюдения. Първо, трябва да се освобождава от отговорност агенция по агенция. Понякога комисията глобализира и се освобождава там блок няколко агенции. Мисля, че трябва това да се прави една по една. На второ място, дошло е на време да се законодателства. Подкрепям доклада. Искам да поздравя докладчик госпожа Ела Сандерс открояването на проблемите. Третото ми наблюдение е, че трябва в периметъра на нашето разглеждане да включим всички структури около Европейския съюз. Много парламентаристи смятат, че те са твърде многобройни. Това включват предприятията, всичко, което гравитира към Европейския съюз и също така управителните органи понякога се мисли, че те съдържат твърде много директори, но трябва да има субординация в Европейския парламент във връзка с политиката, която трябва да упражнява нашия парламент. Тук може би има известна разлика. Мисля, че трябва да има една публична европейска публична функция, която да бъде добре използвана, правилно заплащана, за да може наистина да се избегне този коктейл коктейл на независимост, който се наблюдава и аз съм за това предложение да се използва една публична структура, която да решава проблемите, свързани с конфликтни интереси. Обръщам се към комисията. Имате ли да кажете нещо актуално по този въпрос? <clears throat> <clears throat> Uh, uh, uh, Благодаря, господин председател. накратко ще се изкажа. Първо искам да благодаря на госпожа Аяла Сендер за доклада. Аз споделям мнението ни. Разбира се, ние работим по това да изпълняваме ангажиментите, които сме поели, а по това въпрос сме поели ангажимент до края на годината да излезем с насоки по които заедно да работим с агенциите. В доста напреднал стадий е, работата по този въпрос. И първия вариант на насоките сме е, предоставили на директорите на агенциите, можем да го дадем и на докладчика, вече обсъждаме това с агенциите, очакваме официалния им отговор. Като цяло приема беше доста положителен. Каква е идеята сега на тия насоки? Първо, трябва да постигнем баланс между експертния капацитет и необходимостта да се избягват и да се управляват конфликтите на интереси. Най-важният инструмент за управление на конфликта на интереси е прозрачността. Така че без нея не може. Трябва обаче да мислим и за това как ще се изпълняват конкретно мерките. Агенциите, като независими органи, трябва да поемат отговорността за това. В е, миналото са подхождали именно така агенциите. Доста напредък, доста съществен напредък е постигнат. И естествено надграждаме върху опита вече натрупан в агенциите. Смятаме, че основният принцип, който трябва да залегне в насоките, е, в, е, е всяка агенция да има политика за конфликт на интереси. Преди да създадат такава политика, обаче трябва да направят оценка на риска, защото, както каза госпожа Яла Сендер, различните типове агенции са изправени пред различни видове риск от конфликт на интереси. И на базата на, на оценката на риска, агенцията трябва да прецени доколко обстойно трябва да са разписани принципите и инструментите в изпълнение на насоките. Например, декларации за е, конфликт на интереси, е, осведомителни компании, процедури за подбор и така нататък. Това е като цяло структурата на, на е, насоките ще, ще приключим тази дейност преди края на годината, защото това е залегнало в пътната карта по общия подход. Естествено, приветстваме всякакви идеи, ще се радваме неформално да, да разгледаме този въпрос или с докладчика, или с други членове на вашата парламентарна комисия. Благодаря. Благодаря. Sí, gracias, presidente. Sí, yo agradezco mucho. Благодаря. Съвсем кратко заключение. Благодаря, господин председател, на всички колеги за бележките и коментарите. Смятам, че е много важно тези нови идеи да се възприемат, за да може в бъдеще контролът върху конфликта на интереси да се подобри, защото този контрол е един от много от важните аспекти на работата, включително и на нашата комисия тук. Благодаря и на представителя на комисията за това, което каза и за това, че предложихте да работим заедно и за напред. Очаквам го с нетърпение. Що се отнася до пътната карта, Най-важното е изискването за независимост и неутралност на агенциите. Тук имате право. Обаче има и различни видове отговорност и отчетност, които са еднакви за агенциите които сами са участвали в изго... изработването на процедурите за предотвратяване на конфликт на интереси. Но в крайна сметка основната отговорност се носи от комисията. Препоръките на комисията са много важни за агенциите. Но когато говорим за конфликт на интерес, не бива да, забравяме, че и агенциите са във вид зависимост от комисията. Когато говорим за пътна карта, не говорим изобщо за пътна карта за агенциите. Смятаме, че в бъдеще ще бъде полезно да има по-общ инструмент за агенциите, нещо като обща рамка за преодоляване на конфликта на интереси на ниво Европейски съюз. Както виждате, става дума не само за агенциите, става дума и за комисията, и за администрацията на комисията. Знаете колко много външни изпълнители има, които работят по различни досиета. Трябва да сме сигурни, че няма конфликт на интереси. Аз самата съм била национален експерт и много добре знам за какво става дума. Тоест, след като решим най-спешната задача, пътната карта за конфликта на интереси в агенциите, трябва да се заемем по-общо с тази тема и да разработим обща рамка изобщо за конфликта на интереси в европейските институции. Това не е на последно място ще укрепи доверието на европейските граждани към европейските институции и органи. Непременно ни е необходима такава рамка. Знаете с колко много експерти, технически изпълнители работим и ще работим и за напред. Важното е европейският гражданин да може да проследи как става това сътрудничество и как правим своя избор на възможно най-неутралните и независими лица. Трябва да има известни критерии. Благодаря. Благодаря, казва председателят на докладчика Инес Аяла Сендер. Приключихме дискусията по тази важна точка и сега следващата точка посещението на делегацията на комисията по бюджета в Калининград. Ян Мулдер, заповядай. Благодаря, господин председател. Благодаря, че преместихте напред тази точка от дневния ред, тъй като аз след малко трябва да напусна. Аз Очаквах това посещение с, с много голямо желание. Никога не съм бил там. Има редица неща, които бяха казани в документацията за срещата. Единственото нещо, което искам да помоля службите и комисията да ни предоставят максимално бързо съответната информация, защото тя е напълно непозната територия за мен. Аз не си спомням да съм чела такава е, е, е, за тази територия, но ако са верни данните за контрабандата на цигари, бих искал да получа максимална информация от комисията и също така за първи път видях че до този момент, от 1991 година, от 1991 година до сега сме изразходвали около 100 милиона евро в тази част на света. Може ли да получим списък на проектите, по които са били изразходвани тези средства? Може би, ако а, те а, от Сметната палата, ако има документи, аз ще им бъда много благодарен да получа максимална информация, за да може да задаваме правилните въпроси, уместни въпроси, когато отидем на място. Благодаря. Председателята. Благодаря. Комисията има ли нещо ново да съобщи по този въпрос. Господин Катания и господин Екеншвилер са тук от комисията. Кой ще вземе думата? Yes, thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Да, разбира се, ние можем да предоставим необходимата информация за списъка на проектите, които финансираме в Калининградския район и ще подготвим предвидената мисия по най-добрия начин. Също така правим необходимите постъпки а, за делегацията на Европейския съюз в Калининград да се срещне а, с, с парламентарната делегация да се обсъдят всички въпроси, които вие бихте искали да бъдат обсъдени. Благодаря. Ja, jammer genoeg kan ik uh, zelf niet meegaan, uh, Jan. Eh, За съжаление, аз самия не мож... няма да мога да участвам в посещението, въпреки че много ми се щеше, но по това време имам други ангажименти. Uh, аз бях председател на делегацията за Русия и тогава посетихме Калининград. Бяхме и на граничния пост, за който става въпрос. Мисля, че наистина трябва да го посетите, за да направим сравнение. Председателят има ли други въпроси или коментари от комисията? Очевидно не. Приключваме работа по тази точка, освен ако Ян Мулдер не иска думата. От Олаф искат думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. От страна на Олаф ние трябва да кажем, че региона на Калининград е много деликатен за а, законната в кавички продажба на незаконни цигари. Първо искам да подчертая онези а, иземвания, които сме взели. А, които сме извършили а, на Балтийския табакная фабрика, например, от статистическа гледна точка можем да докладваме, че в 2005 година бяха иззети милион цигари. Джинлинг сега са 3, 308 милиона. Те се продават в Унгария, Латвия, Литва и Швеция, също така в част от Полша и в Словения. Проблема е, че те са G-Link са, са наводнили света, тъй като качеството е добро а цената е ниска. Руската страна отговаря на нашата молба за сътрудничество, като казва, че цигарите са за износ, т.е. не се нарушават правилата. Искам само обаче да подчертая значението на този въпрос за Олаф и за защитата на финансовите интереси особено във връзка с джилинги. Макар, че проблема намалява, той все още остава. Благодаря. Двама депутати още искат да се изкажат. Госпожа Гресле. Благодаря. Каква е ролята на Калининград по отношение на контрабандата на тютюневи изделия? Знам, че там работи е, сътрудник на Олаф и ми се ще да се срещнем с него. Председателят, можем ли веднага да отговорим на въпроса? Катания, Господин Катани. Yes, we have, uh, cooperation based... Да, имаме сътрудничество по подобни въпроси с Русия. Ние вече сме помолили по време на предишни срещи руските митнически власти да ни предоставят, да ни окажат сътрудничество. Ние споменахме Калининград, защото там има две компании, които произвеждат цигари Джилинг в региона на Калининград. Повечето от тези цигари се произвеждат за износно, когато те бъдат пренесени в трети страни, те се връщат в Европейския съюз като ам, контрабандирани цигари. Ян. Когато поисках информацията, имах предвид секретарията на комисията. Ще бъде много полезно а, доклада, който беше направен преди няколко години, също така да бъде включен. Комисията реагира. Аз а, не бях се замислил на Олаф и аз ще ги помоля те да ни добавят абсолютно всичко, което според тях ще бъде уместно за нашето досие на мисията и ще им бъде благодарен за всякаква информация, която те ще предоставят. Председателят, благодаря ви. И сега вече мога да приключим по тази точка. Благодаря на представителите на ОЛАФ и на комисията. Надяваме се, че ще получим и допълнителната информация, която обещахте за това пътуване. Мисля, че този кратък разговор показа, че наистина има смисъл да се посети е, Калининград. И така, приключихме работата в рамките на публичното си заседание, което ще подновим утре в 9 часа като започнем с гласуването по девета точка и следващите точки от дневния ред. Благодаря на всички. Да попитам координаторите, можем ли веднага да започнем заседанието? Онези, които не са тук, имат ли свои представители? Is there, is there a, um, substitute? No. Okay.